Colleagues, I think we can start. Уважаеми колеги, мисля, че можем да започнем. Първо ще приемем дневния ред. Заповядайте, искате да кажете нещо. Процедурен въпрос. Е, защо има отлагане на точката за годишния доклад за данъците? Тази точка беше отложена, защото миналата седмица, както знаете, щяхме да изслушаме комисаря Московиси. Това пък се промени, тъй като господин Юнкер излезе със съобщение по-късно. Това съобщение пък трябваше да ни се разясни от господин Московиси, затова решихме да променим датата, да го изслушаме тази вечер, но за някои от членовете на комисията това се оказа трудно. Така решихме да използваме допълнителен времеви слот. Оказа се, че е по-добре да отложим за 15 декември, това със съгласието на докладчика, дебата по данъчния доклад. С секретарята стигнахме до извода, че това с нищо няма да промени работата ни. Извинете, поставям въпроса, защото мисля, че нашата комисия не е имала възможност да обсъди люксембургския случай. Интересуваме кога, и то възможно най-рано, ще обсъдим Люксембург. На 15 декември имаме предвиден дебат по данъчния доклад. След това ще бъде взето решение от съвета на председателите по по-обширната тема данъци. Мисля, че съвета на председателите ще вземе своето решение чрез писмена процедура до края на седмицата, ако не и е по-рано. Но това са различни теми. От една страна имаме годишния данъчен доклад, той е на Европейския парламент, от друга страна съветът на председателите ще вземе своето решение и то е окончателно след зададените насоки на комисията ЕКОН. Господин Ланген. Yeah. Имам забележка към графика за господин Московиси от 9 до 10 и половина в понеделник. Това също не ни е удобно. Имаме достатъчно време за нормални заседания. И моля ръководството и сътрудниците да се постараят да се включват в нормалния график на нашите комисии. В крайна сметка комисарите трябва да вземат предвид нашия график. We uh, took note of uh, the position of uh, some groups знаете каква е позицията на някой от групите, за това и направихме промяната и срещата няма да е тази вечер, а утре сутринта. С това се надявам, че дневния ред е прият. Преминаваме към съобщения на председателя. Първо, във вторник имаме съвместно заседание с Комисията по заетост. Започва в 8 часа с комисарите Московиси, Домбровски и Тайсен. Ще говорим за механизма за ранно предупреждение и други въпроси. Отбележете си, че в края на днешното заседание ще има, може би, промяна на залата. На второ място публичното изслушване по единия механизъм за надзор ще се проведе на 25 ноември. 2015 година са предвидени три публични изслушвания – с надзорния съвет на Европейския механизъм за стабилност. Ще чуем техния годишен доклад и след това ще имаме две изслушвания по регламента за ЕССМ. Принципно това е 21 май 2015 година, а първото обикновено публично изслушване е по-рано, второто – 19 октомври 2015 година. Нека ви уведомя и за тристранните разговори на 26 стигнахме заедно с съвета до политическо съгласие по регламента за дългосрочния европейски фонд – присъства комисарят Джонатан Хил, така че нека поздравя договарящия екип на Европейския парламент и най-вече неговия водач, господин Ламасур. Това е много важно за дългосрочните инвестиции – Благодарение на съгласието ще можем да изпълним и плана за инвестиции 2015 година, както го представи господин Юнкер. Много е важно този фонд за дългосрочни инвестиции да бъде мобилизиран. Така би трябвало да могат да се привлекат допълнителни инвестиции. Има и някои допълнителни разпоредби за правата на инвеститорите. Освен това имаме изисквания за прозрачност при този вид инвестиции и, както е обичайно, комисията ни ще бъде консултирана. Третият триалог по директивата срещу прането на пари се проведе на 25 ноември в Страсбург. Съвместно с комисията Либе по член 55. Разгледахме реалните собственици, закрилата на данните и много други въпроси. Следващия триалог е предвиден за 16 декември след обяд. Преговарящия екип от ЕКОН прави всичко възможно за положителния резултат. С това преминаваме към трета точка в дневния ни ред. Това е публичното изслушване публично изслушване с участието на Марти Хетемаки, чиято кандидатура е издигната за председател на Европейския консултативен съвет за статистическо управление. Той присъства тук. В момента е постоянен секретар към Министерство на финансите в Финландия. Освен това е бил и председател на подкомитета по статистика. Очевидно, е експерт в областта. Освен това, съгласно действащия регламент, съвета се допитва до комисията и има нужда от одобрението на парламента за назначаването на председателя на Европейския консултативен съвет или ЕКССУ. Веднага ще дам думата на госпожа Хетемаки за уводни думи, след което ще преминем към обичайния кръг от въпроси и отговори. Добре дошли, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията ви за нейната покана. В кратките си уводни думи ще поговоря за ролята на ЕКССО. На първо място, защо бяхме създадени? През април 2005 година съветът реши, че новата група на високо ниво за надзор ще се занимае и с отговорността и прозрачността на Европейската система за статистика. По това време аз оглавявах Комитета по статистика. Принципно моята задача беше създаването на Европейския консултативен съвет за статистическо управление, като това се дължи на факта, че имаше много сериозни грешки в докладването на статистическите данни. Беше важно да изработим общ кодекс за статистическите органи в Европейския съюз. Да имаме орган, който да оценява изпълнението на кодекса. Струва ми се, че Причините за съществуването на този кодекс въжат и днес. На първо място Европейският съюз трябва да базира своите политики на наличната статистика – разходите от европейския бюджет, приходите, всичко това се определя много често възоснова на статистическите доклади. Освен това, економическите политики се изпълняват и наблюдават с оглед на статистиката. Ясно е, че статистиката е много важна за политическите решения в Европейския съюз – от тук и необходимостта за високо качество на статистическите данни. Ние трябваше да гарантираме определен стандарт на това качество във всички държави членки. На второ място беше много важно самата общественост да се доверява на събраната статистика – Доверието обаче не е кой знае колко високо сред гражданите. Мината година беше и разработен и доклад за това доверие. И докладът на парламента показва, че всъщност хората никак не се доверяват на статистиката – те не вярват, че тази статистика се прави без политическа намеса. Само 59% от тях са на това мнение. Разбира се, проучването е правено само в една страна, но трябва да подчертая, че тук опираме до един по-общ проблем на недоверието а статистиката е много важна за разработването на политики в Европейския съюз. Как да очакваме гражданите да се доверяват на европейските политики, ако нямат вяра на мотивите за тези политики? На трето място беше важно да имаме ЕКССО, тъй като всички държави членки на Европейския съюз има какво да подобрят при изпълнението на общия кодекс. И в много случаи подобрението не изисква допълнителни ресурси или административни усилия. Всъщност вече е постигнат и е доста голям напредък. Доста се спори за това, дали етичният кодекс трябва да е правно обвързващ. Разбира се, ние не можем да определяме начина на работа на националните органи. Тук използваме меко законодателство и затова е важно придържането към кодекса и съответно ролята на ЕКССУ. Консултативния съвет съответно докладва проблемите, ако ги има, пред съвета и парламента. Започнахме работата по ЕКССЛО преди 6 години. Първите екипи, първите доклади 2009 година набелязаха някои слабости в статистическото управление, например при назначаването и уволняването на директорите на националните статистически институти. В докладът се посочва, че тези назначения не бива да бъдат обвързани с политически мандати. Наскоро ЕКССУ проведе и много задълбочена партньорска проверка на Евростат. Работата завърши само преди няколко седмици. Мисля, че нашия съвет трябва да работи в тясно сътрудничество с Евростат. Това много би улеснило работата ни и с нищо не би нарушило независимостта ни. Съгласен съм с препоръките на ЕКССУ относно Евростат. Те са ви представени от председателя на вашата комисия. По-конкретно, назначаването на генералния директор на Евростат би трябвало да се конкретизира като изисквания и да е предмет на открит конкурс. Същевременно при последното назначение процеса на подбор беше съвсем прозрачен, няма и никакво съмнение в професионалните качества на кандидата. Надявам се, че така ще се работи и в бъдеще. Мисля, че е добре принципите за назначаване на тези ръководни позиции да залегнат в европейското законодателство. И накрая няколко думи за вашата комисия – Съгласен съм, че комисията ЕКОН е много важен съюзник на ЕКССУ. Затова и искам да наблегна на факта, че кодексът е инструмент на мекото законодателство. Тук е много важно оповестяването на данните, партньорските проверки. При Забелязването на проблем в държава членка не следва непременно корективно действие, но вашата комисия би могла да покани съответния министр, който отговаря за статистическото управление. Самата възможност за едно такова изслушване от комисията ЕКОН мисля, че би имала възпиращ ефект. Най-общо казано, страха от това, че може да те покажат на всички, е нещо, което също може да се използва. Господин председател, благодаря, ще спра до тук. Thank you very much, Mr. Uh... Благодаря, господин Якимаки, за предложението, изказването. Ще обмислим предложението ви. Евентуално нашата комисия може да реши да се възползва от своя прерогатив в рамките на 6 пакета и във връзка с процедурите по мекото законодателство. Внимателно ще обмислим вашето предложение. Давам думата сега на ораторите от политическите групи. Господин Балт за НП. Господин Ятенмек, и радвам се, че сте тук. Имам два въпроса. При последния мандат на парламента видяхме колко е важна статистиката. Тя е важно да е точна, своевременна и сравнима. Може ли да ни кажете дали европейската статистика е такава и кой отговаря за това тя да бъде сравнима и последователно. В годишния доклад също така се казва, че има признаци, че висококачествените институции не са заложени в статистическия механизъм Смятате ли, че тези институции не са достатъчно независими? Благодаря. Thank you, uh, and, and thank you, Mr. Paul. Благодаря, господин Балц. Ще говоря първо за намесата, вторият ви въпрос. Няма ясни доказателства за оказване на влияние от страна на политиката върху статистиката. Но често има съвпадения в иерархията на лицата, заемащи постове в правителството и тези, които вземат които управляват статистиката и за това понякога има подозрение за политическа намеса. събирането на данни, обработването на статистически данни. Сега за предложението ми. Едно публично изслушване би било възпиращ механизъм за политическа намеса в статистиката. В една държава в момента има дело за ролята на ръководителя на Статистически институт на тази страна, който е изправен пред наказателни обвинения. В момента тече делото и то няма как да бъде обект на ясно влияние отвън. Говоря за Елстат, гръцкия статистически институт. По първият ви въпрос за целостта и последователността на статистиката. Основното тук е сравнимостта на статистическите данни в държавите членки на Съюза. Много подобрения се направиха, но все още има празнини, които трябва да бъдат запълнени. Например, що се отнася до економическата и финансова статистика. Економическият е, и финансов комитет е, всеки път подготвя доклади за работата на отделните държави. Благодаря, казва председателят. Моля ви за по-кратки въпроси, тъй като имаме по 3 минути за въпрос и отговор. Няма да ни стигне иначе времето. От името на социалистите и демократите, следващия оратор. Euh, Благодаря. Благодаря, че сте при нас. Искам да ви пожелая успех в бъдещата работа, както и вие отбелязахте, комисията ЕКОН може да ви помага. Надявам се, че и вие ще бъдете наш партньор. Като бъдеш председател, ме интересува какво искате да направите в този нов съвет? Как ще го управлявате? На второ място, вие споменахте качеството на статистическите данни. Знаете, че ние работим и по съответния регламент 203 можем да си зададем същите въпроси като при директора за Евростат, обаче как можем да бъдем сигурни в прозрачността и отчетността пред комисията и съвета. След това вие казахте, че сега независимостта на Евростат е гарантирана, директора на Евростат също е независим, но този директор е същевременно независим директор към комисията и директор на Евростат. Иначе е много хубаво да се организират изслушвания около кодекса и да се проведе умен на мнения и между парламента и Евростат, защото знаете, че не винаги стигаме до съгласие по някои от определенията, по теорията около статистиката. Казва се, че Евростат не винаги са съгласни. Така че е добре да има изслушвания и на националните представители и на Евростат. Благодаря. Благодаря за въпросите, господин Бае. Първо попитахте за слабостите и предизвикателствата на консултативния съвет по статистическо управление. Работата на съвета трябва да стигне до лицата, които управляват управлението управляват, извинете, статистиката в Европейската комисия и в държавите членки. Становищата и докладите на съвета понякога нямат голямо въздействие, особено ако не им се обърне внимание в съвета или тук в Европейския парламент. Всичко зависи от това, кой чува посланието и къде го чува. Ние можем да излизаме с доклади и становища, които всъщност си са много добри, но, както знаете, докато не се увериш, че нещо на практика оказва въздействие върху статистиката, няма никакъв смисъл. Затова е важно как ще реагират политиците и в съвета, и в парламента. За Евростат и независимостта, което е свързано и с регламента. Основното тук и Сметната палата го подчертава, е свързано с процедурата за назначаване и освобождаване на ръководителя на Евростат. Както по-рано казах, основното е, е тази процедура по назначаване да бъде прозрачна, отворена за всички и да се основава на професионалната квалификация на лицето. Вярвам, че Европейската комисия ще следва такава процедура в бъдеще. И бих посъветвал принципите на тези процедури да бъдат записани в регламента. Така ще бъде задължително, законово задължително да се следва тази процедура. По последния ви въпрос съвсем накратко. Връзката между държавите членки. Сега имаме сътрудничество между държавите членки и Евростат, що се отнася до процеса на взаимна оценка. Една доста тежка процедура, при която Евростат прави оценка на статистическите практики в отделните държави членки. Благодаря, казва председателят. Колеги, моля ви, кратки въпроси по една минута, защото ако са двуминутни въпросите, то тогава отговорът трябва да е по-кратък или да надскочи времето. За екаре Станислав Отзок. ЗОК. Благодаря. Я gratuluję пану Почитаеми господин председател, дами и господа, трябва да кажа, че високо ценя краткото ви представяне, което бе съсредоточено върху въпросите, които ни интересуват днес и по които имаме въпроси. Аз имам няколко въпроса. Според вас, този кодекс той ли е основното постижение в областта на статистиката или може още да се работи по него, може да бъде усъвършенстван и анализиран. Ако погледнем европейските статистически системи, те работят безпроблемно или поне без трудности в момента. Как можем да постигнем още по-добро ниво на надежност и усъвременяване на данните? и защо вие самия сте решили да подадете документи за вземане на тази длъжност. Thank you very much, Mr. Благодаря. Трябва ли да бъде подобрен кодексът? Не мисля, че в него е проблемът, а спазването му е проблемът. И това е свързано с втория ви въпрос. Как да повишим качеството на статистиката? Както казах, всички държави членки имат още много работа по пълното спазване на кодекса. Това може да са простички неща, като например процедура за назначаване, за процедура за освобождаване на ръководителите на статистическите институти и други. професионалните качества, морала на назначените ще подобри и качеството на статистика. И след това попитахте защо аз съм подал документи за този пост. Накратко ще го повторя. Мисля, че Европейският съюз е единствен. В смисъл единствен по това, че основава решенията си върху статистика. Независимо дали говорим за двупакет, за шесто пакет, за економически политики и така нататък. Това е една от причините. Втората причина е, че статистиката и вярата в статистиката от страна на обществеността е доста ниска в Европа. И това е във всички държави членки. Тези два фактора взети заедно, т.е. политиката, която се основава на статистика и ниското доверие към статистика в обществеността, то това ни показва и защо хората не вярват в изковаването на политики в Съюза. Това е един от елементите, разбира се, но статистиката трябва да се разглежда като част от по-крупната картина и аз искам да подобря качеството. Thank you. Uh, next speak. Благодаря. Следващия оратор за Алде. Благодаря. Радваме се, че сте тук, господин Хетен Маки. Ние финландците често сме своенравни е, и твърдоглави. което може би не ни прави добри шефове на комитети. Какво ще кажете, ако някой ви каже, че сте прекалено стриктен или хардлайнер? Благодаря. Um, uh, Благодаря. Казах вече, че трябва да се повиши качеството на статистиката и вярата у статистиката. Не мисля, че съм стриктен. Просто това се иска от страна на хората. И от страна на всички даже, за да имаме висококачествено вземане на решения. В този смисъл това е едно минимално изискване, за вземане на решение. Това, което ще ползвате, за да вземете решение, трябва да е висококачествено. Не мисля, че това е прекалено взискателно. Thank you. Now for the GUE. Благодаря. Мариза Матиес за ГУЕ. Добре, Благодаря. Благодаря, господин Хетемаки. Говорихме абстрактно за статистиката. Съгласна съм с вашето становище за значимостта и Голямата част от решенията, които влияят върху гражданите, почиват върху статистика. И начина по който тази статистика е изготвена в национални институти, Говорихте също така за вярата в статистиката и как е нужно такава вяра. Не, обаче това е единственият проблем. Има проблем и в това, че статистиката трябва да е сравнима. Има определен статистически показател, около който много се спори. И това е структурното здраве. Статистика за структурното здраве. Има различни начини за калкулирането на този показател и договорите, които залагат конкретни правила по бюджетите, казват, че има различни начини за изчисляване на структурните дългове. Caso de tendência Проблеми идват от това, че има две методологии. Понякога се следва някаква нова методология, може да влияе, да варира, извинете, безработицата между 15 и 30%, в зависимост от това как се смята. За да попитам конкретно, има ли по-вярна методология за изчисляване на структурния баланс? И още един въпрос. който засяга гражданите, как изчислява е, Евростат това? Използват ли се различни методологии? Това е изключително важно за нашите граждани. Thank you very much, Mr. Matthias. Um, this is a question. Благодаря. Това е въпрос, който не е част от задачите пред нашия съвет, но тъй като това лично ме интересува и съм писал труд по този въпрос, смятам, че това е много важен въпрос и ще кажа няколко думи. Има различни подходи за измерване на структурния баланс. Разликата е в това как се измерва потенциалните резултати. Може да се окаже, че приемаме проциклични мерки в структурния баланс. Знам, че това е важно, но тъй като нямаме време, няма да навляза в него. Препоръчвам го. Смятам вашата комисия, че е най-добре е да се вгледа това. Съжалявам, че бях толкова кратък. Имате ли някакви предпочитания е, към едната или другата методология? Имам, имам. Господин председател, давате ли ми думата? Да, това, но това е личното ми мнение и няма нищо общо с консултативния съвет. Аз предпочитам метода, който се използва от службата за бюджета в Американския конгрес. Измерва се всичко сравнение с потенциалните резултати. Фискалната позиция не зависи от цикъла. Тя е по-стабилна. Рисковете при статистическите методи са, че често имаме оценка, която се основава на проциклични анализи, но това е тема, по която човек има нужда от по-обширно обсъждане. Благодаря. Сигурен съм обаче, че нашият докладчик ще вземе предвид това становище и ще се интересува от и със сигурност се интересува от тази тема. Благодаря, господин Свен Гиголд. Добре дошли и от наша страна. Аз съм съгласен, че тук става дума не само за финландско старание, но и за финландски хумор. Някои нации, които се разглеждат като много старателни и те са наистина старателни по отношение на цифрите. Ето в Германия, например, има много разходи, много повече разходи, които е, са направени без да са планирани. Ето, например, летището в Берлин или пък електроце... Е, атомните централи в Германия. Така или иначе, <clears throat> искам да попитам следното. Правилата за изчисление на дефицита и на дълга – Резултатът, непосредственият резултат е, че държавите членки в момента е, намират много начини да скрият своя дълг и дефицит. Господин Юнкер има своята версия, ако внесете пари в инвестиционен фонд, това е, тези пари не се изчисляват, не, се, не оказват влияние върху дефицита. Това е паралелно счетоводство. Моят интерес е как, вашата, как вашият съвет може да допринесе за по-прозрачно, по-прозрачен начин на паралелното счетоводство, на изчисленията. И могат ли задълженията, които трябва обществеността да плати за средства, за фондовете, за спешни случаи, може ли те да станат по-видими? Yeah, thank you, Mr. Kikold. Uh... Благодаря, господин Гигот. Вашият въпрос засяга обхвата на консултативния съвет за статистическо управление. Наистина, важни са статистическите резултати, важно е и да се спазва кода на дейността. И отговаряйки на въпроса, ще кажа, че Естествено всички тези неща са важни, правилата са важни, но правилата, които имаме, те влияят върху действията на правителствата и обратно това, което видяхме, тъй като вие говорите за скрити задължения, за гаранции, които не са измерени и не, не, не се виждат нито в дефицита, нито в дълга и тези скрити задължения се увеличават но трябва да се вземат предвид и авуарите, които имат правителствата, които намаляват нетния дълг. Така че тук имаме две страни в уравнението. Важно е да имаме, така да се каже, една реалистична картина на баланса, на, на счетоводния баланс на правителството. И аз мятам, че Евростат може да даде тази правилна картина. Те имат един документ за нетния дълг, в който включват и аварите на правителството и дълга. Но, както казах в самото начало, това е нещо, което не е в обхватното поле на консултативния съвет, но в същото време е нещо много важно. Благодаря, казва председателят. А не виждам други колеги, не виждам колега от Европа на свободата и пряката демокрация. Барбара Капел иска думата. Благодаря. Консултативният съвет говори за зависимостта на някои национални статистически институти – е, това и вие засегнахте. Моят въпрос е какви са вашите бъдещи мерки, които бихте предложили, които да залегнат и в кодекса за дейността, така че да се увеличи независимостта на националните статистически институти. И по принцип, какви стимули ще дадете на националните статистически институти за да се употребява средствата по-добре, да се модернизира статистическата система. И още един въпрос по отношение, на, по отношение на контролите на статистиките и на качеството на статистиката. Тук би трябвало да говорим и за качеството на данните, т.е. доколко те са верни. Въпросът ми е, предвиждате ли възможности да проверите доколко данните, които ви се подават, са верни и ако да, ще правите ли е, спонтанни проверки. Thank you, Mrs. Kappel. Uh, the... Благодаря, госпожо Капъл. Нашият инструмент, нашето оръжие, ако мога така да кажа, е да докладваме открито за различни проблеми, да ги представяме на вас, на съвета. Възможностите е, да разглеждаме проблемите в статистическите институти, е, трябва да призная, трябва да разчитаме на Евростат, ние нямаме капацитета за това. Това, което ние може да направим е да ви докладваме, да докладваме на вас, да докладваме на, на съвета, да докладваме за заключенията на партньорските проверки. Това е, което е записано в нашия кодекс за дейността. Това е, което ние може да направим. И както казах преди малко, ние говорим с необвързващо законодателство. Ние не, не работим с обвързващ кодекс за дейността. Затова е още по-важно да използваме общественото мнение, да го информираме и така чрез нашите становища да се опитаме да накараме политиците да се отчитат в контекста на едно добро финансово управление. Консултативният съвет не е, е няма компетенциите да, да взима корективни мерки. Ние единствено може да информираме, да изготвяме доклади, които да изпращаме на вас и на съвета. Благодаря, казва председателят. Благодаря на господин Мартин Хетемаки, благодаря и на колегите за въпросите. А сега ще преминем е, към краткото обсъждане при затворени врата. Ще обсъдим току-що случилото се заседание. Благодаря, господин Хетемаки, още веднъж. Благодаря за вашите, вашето представяне, благодаря за вашите отговори. I have to invite all, uh, non... Искам да помоля сега в залата да останат само членовете на тази комисия и личните им асистенти. Моля всички останали колеги и сътрудници да напуснат залата. Can we start? Колеги, нека започнем. Okay, we can start. I propose to have a very, very short... Предлагам да започнем. Ще дам думата на координаторите най-напред и представителите на политическите групи за коментар.